Mes chers collègues, mesdames, messieurs, prenez vos places. Драги колеги, бихте ли заели местата си? Първо дължа извинение на онези сред членовете на Комисията по бюджета, които не са координатори заради това, че продължи по-дълго заседанието на координаторите и се наложи да чакате. Извинявам се също на посетителите, които не са членове на комисията. Моля за тишина. ще имаме дълго заседание посветено на гласуване. Да. No. Bien, chacun. И така. Тишина, моля. Вече е момент не за говорене, а за гласуване. Всеки да седне на мястото си. Е, значи координаторът на НП е, явно се е убедил, че има два пъти повече членове от НП, отколкото е разрешено, както обикновено. И освен това всички сме с карти за гласуване. Разполагате с хронологически списък на предвидените гласувания. Предлагам госпожа а, е, Мунис Деоркиса – да потвърди, че иска най-напред да се гласува по доклада на госпожа Йенски и господин Козловски по външните работи. Няма никой, който да възрази. Започваме с точка 24. Годишен доклад от, до съвета и Европейския парламент за общата външна политика и политика на сигурност. Доклада на госпожа Ненски, 24. Фау Ненски, Надежда. Госпожа Ненски. Това е член на нашата група, Салвадор. Всички ли разполагате с списъка за гласуване по доклада на госпожа Ненски? страница 11. For the EPP. За е НП. And EPP is in favor of... Е НП е за всички изменения по този доклад. Is the EPP, e so EPP. Така и социалистите и демократите също. Окей, okay. so, Рапорт Доклада Нейнски. Всички са готови. Изменение едно. Господин Мелцер. Е, за е докладчикът. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Социалистите се изолират на позиция против. Приема се. Изменение 2. Госпожа Мунис Слусно изменение. Имате текста. Кой е за? Против? Двама против. Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване. За. Благодаря. Против? Трима против. Въздържали се? Благодаря. Приема се. Поздравление, Надежда. А всъщност двама въздържали се ми казва госпожа заместник председателят. Преминаваме към точка 23. Господин Козловски да внимаваме, защото има множество доклади все от господин Козловски. Neighborhood instrument. Инструмент за добро съседство. Европейски инструмент за добро съседство. Neighborhood. First neighbor. Първо добросъседството. Партньорството по-късно. Neighborhood instrument. Et attention, parce que c'est assez long. Много е дълго. Внимавайте. Ня, не става дума за нещо съвсем упростено. Готови ли сте? Тишина, моля. Тишина. Le compromis grand B. Компромис главно Б. За. Компромис. За. Кой е против? Двама. Въздържали се. Няма въздържали се, приема се. Това обхваща целият член първи. Компромис главно е. Кой е за? Благодаря. Против? Двама. Въздържали се? Няма. Това обхваща всичко, което следва. Седмо, 34 и 28 всъщност обхваща, но трябва да се гласува 8 изменение. Йоран. Exactly my point. Това исках да кажа. Аз мисля, че изменение 8 трябва да бъде включено, иначе се повтаряме за Европа 2020. Не зная дали докладчикът е съгласен, но мисля, че изменение 8 също трябва да бъде подведено под компромиса. Господин ком... докладчик, съгласни ли сте? Добре, значи 8 се включва, минаваме към гласуване на 9 изменение. Кой е за? Против? Двама, трима. Въздържали се? Няма. Приема се. 35-то на Йоран. Мога ли 35, 6 и 7 да ги подложа на гласуване заедно? Трите изменения на Йоран. Кой е за? Благодаря. Против. Двама. Въздържали се. Няма. Приемат се и трите. Компромис главно С. За. Против. Трима. Въздържали се. Приема се. Обхващат се двете следващи изменения. Компромис главно Д. Кой е за? Благодаря. Против. Двама. Трима всъщност. Въздържали се? Няма. Приема се. Така, стигаме до изменение 40 е на Йоран Ферм. Кой е за? Против? Един. Въздържали се? Няма. Приема се. Мога ли 12, 13, 14 и 15 на докладчика да ги подложа на гласуване заедно. Не, тогава 12 за, против, 1, въздържали се, приема се. 13 за, същия автор, против, 2, въздържали се, приема се. 14 за, ЕНП, против, 1. Всички, които се осмеляват да не бъдат НП. Внимавайте. Отхвърли се. 15. Моника, съжалявам. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съответства на изменение 41 на госпожа Брантнер където има и устно изменение. Имате го в списъка за 41-во изменение. Докладчикът подкрепя. Кой е против? Ще проверим, за да разработим машината. Мисля, че мнозинството са за. А не, всъщност против. Нищо. Заедно с устно изменение 5. Начало на гласуването. Да, няма, нямам карта, моля да, а, глас, да ме проите като гласувала против. А, вие сте лошия ученик. 23 за, 11 против, плюс госпожа Мунис, 12 против и а, следователно мнозинството е за. Благодаря. Компромис главно е. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Можем да минем направо към компромис голямо Г. Латинско. Кой е за? Против. Трима. Въздържали се? Приема се. Тук се включват 43 и 44, но не и 45-то изменение на Йоран Ферм. С устно изменение. Докладчикът. Искате ли да ни запознаете с устното изменение? Не просто трябва да кажа, че е в текста. Просто е изменение на редакцията, за да стане тя по-приемлива. Кой е за 46-то изменение? Против? Въздържали се? Никой? Приема се. Компромис Гранд аш. Компромис е, Хаш латинско. За? Против? Гуе, финалмон. Гуе? Не. Въздържали се. Искате ли думата? За. Добре, от начало. Кой е за? Гуе. Обединената европейска левица е за. Кой е против? Двама. Въздържали се. Приема се. Е, тук се включват 17 и 46, така че минаваме към 47. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18 Косновски. Euh, euh, l'amendement 18 de... Изменение 18 на господин Козловски. За. Против. Един. Въздържали се. Приема се. 48 на Йоран. Докладчикът е за. За. Против. Двама. Въздържали се. Приема се. 49 на същия автор. За. Против. Трима. Въздържали се. Приема се. Може ли да гласуваме анблок всички изменения на господин Козловски, които следват? Не. Не ме улеснявате. От 19 за. Против. Ами сега. Електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваме. Oh, Много сме. Гласуваме. Госпожа Монис също гласува. Край на гласуването. Le vote est clos. А, мадам Мунис. Госпожо Мунис, вие сте против. 19 за, 19 против. Изменението отпада. Alors, amendement 20. Изменение 20. Не, извинявайте. Това беше 20, нали така? А, 19 беше, така ли? Добре, 20 за, Докладчикът е за. Кой е за? Против. 5. Въздържали се? Един, Приема се. 21. За. Против. Двама. Въздържали се? Приема се. 22. За. Против. Все пак предпочитам да проверим. Мисля, че мнозинството е за, но все пак. Мадам Монис е кон. Госпожа Монис е контра. Е върви, върви гласуването. Край 24 за, 13 против. Il est adopté. Приема се. 23-то от същия автор. Кой е за? Против. Един. Въздържали се. Приема се. 24. Пак господин Козловски. Кой е за? Против. Един. Въздържали се? Приема се. 25. За. Против. Същото мнозинство като преди малко, значи се приема. 50-то на господин Герен се оттегля. 51-во изменение обаче на същия автор се поддържа. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Нека все пак проверим. Мисля, че мнозинството беше на лице, но нека проверим. Гласуваме. Край на гласуването. 24 за, 15 против. Да, приема се. 26 на господин Козловски. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 на същия автор. За. Против. Въздържали се. Трима против, въздържали се, приема се. Преамбюл. 2-3-4 анблок става ли? За. 2-3-4. Не. Вие не искате да гласуваме анблок. Е, хубаво. Второ изменение. Против. Двама. Въздържали се, приема се. Трето. Да, различно е. За, против, въздържали се, приема се. Но все пак мнозинството е същото. Четвърто. За. Против, въздържали се, същото мнозинство. Също се приема. 28 на Франческа е включено в компромис Е. Компромис А. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. И сега можем да преминем направо към изменение 30 на господин Руата. За. Против. Нека проверим, тъй като тук вече мнозинствата се е, разминаха. Благодаря. Гласувайте. Всички са гласували. Прекрасно. 23 за, 14 против. Приема се. 31 изменение на Йоран Ферм. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Трима. Въздържали се. Приема се. По проекта на законодателна резолюция. Устно изменение 1. За въвеждане на хоризонталните изменения. За. Против. Четирима. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 2. Същата тема. За. Против. 4. Същото мнозинство. Логично е това. Изменение 3 е устно изменение на групата на социалистите и демократите за добавяне на едно изречение, на един израз. А не, всъщност, извинявайте, минах на 4 несъзнателно. Значи, трето изменение е на либералите – независимо от осъществимите спестявания и пренасочвания. Оставяме всичко, което е осъществимо. За либералите и зелените. Кой е против? Всички останали. Въздържали се, отхвърля се. И сега основно изменение 4. Това вече е на групата на социалистите и демократите за. Благодаря. Против. Еми точно обратно гласуване, въздържали се. Това пък устно изменение се приема, за разлика от предишното. Може би да гласуваме електронно а, е, за доклада като цяло. Отворете. Donc le vote final. Окончателно гласуване по доклада като цяло. 29 гласа за. Вие сте за, госпожо. Значи 30 за, 6 против, 2 въздържали се. По законодателната резолюция не трябва ли да се гласува? Предполагам, че с едно гласуване отмятаме и двете. Значи същия резултат и за законодателната резолюция. Поздравление, господин Козловски. Госпожа Мунис е доволна, но тя иска също да гласуваме и по доклада инструмент за партньорство. Ние сме на заповедите на госпожа Мунис. Сега. 25-та точка. Следващия доклад Козловски. Създаване на инструмент за партньорство с трети страни. Окей. Но. Но. Жан-Люк. Jean-Luc. Mr. Kozlovski. C'est le numéro 25. Ça va, tout le monde est prêt, on y va. 25 точка, господин Козловски. Давайте. Започваме от изменение 21 на госпожа Монис. Оттеглено. Възхищавам се на госпожа Мунис. Тя иска да започнем да гласуваме по доклада. Започваме с нейното изменение и тя си го е оттеглила. Страхотно. Не, все пак можем да гласуваме. И така, компромисно изменение Б за, против, въздържали се, няма въздържали се, приема се. В такъв случай няма как да гласуваме по изменение 22 на госпожа Муни, защото той е покрит от компромис на изменение Б. Гласуваме компромис А за. Против. Три има. въздържали се, няма въздържали се, приема се. Това покрива двете следващи изменения. И така трябва да преминем към изменение 23. 7. Можем ли да гласуваме блок? Господин Алфонс, искате ли отделно да гласуваме някои от тези изменения? Добре. Добре. Седмо за. Против. Трима възраж... Е, против. Възражали се. Осмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Също мнозинство 9 за. Против. Въздържали се. Същото 10 с устно 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Интересно. Нека да направим проверка. Повечето са за, но все пак е електронна проверка. Госпожа Монис гласува против. Гласуваха ли всички? 23 за, 13 против, приема се. 12 за, против. Благодаря, въздържали се. Същото мнозинство приема се 13 за, против. Въздържали се. Приема се. 24. Ето на докладчиката против за. Против. Въздържали се, нека да направим електронна проверка. Мисля, че се приема, но все пак. Моля, гласувайте. Има някой, който не е гласувал. Край на гласуването. 16 плюс 1 за, 18 против. Двама въздържали се, отхвърля се. 14 на господин Козловски за, против. Въздържали се, приема се. 15 за, против. Въздържали се същото мнозинство, приема се. 16 за, против. Въздържали се също мнозинство. Приема се. 25. Госпожа Вертман за. Против. До въздържали се. Приема се. 26 е оттеглено. Сега, по мотивите от преамбила, може ли трите изменения? Не може. Добре. Второ за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за, против. Също мнозинство приема се 17 Вертман за, против. Въздържали се приема се 18 се отегля, 19 госпожа Вертман за, против. Дама. Въздържали се приема се 5 за, против един против. Приема се 20. Докладчиката е за. За. Против. Въздържали се либералите и Обединената левица. Добре. В предложението за законодателна резолюция устно изменение на докладчика за, против, Двама против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето. Изменете на Алде за. Алде и зелените са за. Кои са против? И въздържали се? Отхвърля се. Четвърто за. Против. Алде против. Приема се. Край на гласуване, нека да направим електронно гласуване. Alors, on fait comme tout à l'heure, on, on vote. Vous êtes d'accord pour voter à la fois sur le rapport et la résolution? Hein? Okay. Нека да гласуваме заедно за доклада и за резолюцията, така ли предлагате? Можем да ги гласуваме и по-отделно, разбира се. Добре, гласуваме анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Госпожа Мони, са или е против гласувате? 31 за, 3 против, 3 въздържали се. и за доклада, и за проекта резолюцията. Поздравления за господин Козловски. И така, след като сме направили това, доволни ли сте, госпожа Мунис? Благодаря ви много, че участвахте. А сега, нека да преминем към 18-та точка доклада на господин Козловски, първия доклад – Става дума за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И е, извадихте ли списъците си за гласуване? Изменение едно на Ричард Ашорт. Докладчикът като е против за. Благодаря. Против? Много са против. Възражени се отхвърля се двама. Второ за. Против? въздържали се същото мнозинство. Трето на Морганти за, против, въздържали се, отхвърля се четири на за, против, въздържали се, отхвърля се, същия резултат. Пето на госпожа Бере, Берес и други. Приема се. Шесто на Ашър. Докладчиката е против за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо. Докладчикът е против за. Против. Благодаря. Отхвърля се. Осмо на Перваш Перес и други на две части. По първата част от Notes до EGF 2013-2020. За, против, трима, въздържали се. Първата част се приема. По втората част. Останалата част от текст. За, против, деветима, въздържали се. Благодаря, приема се. Девето, господин Алваро, Докладчикът е против. За. 7. Против. Благодаря. Отхвърля се 10. Ашвард, докладчикът е против. За. Против. Въздържали се същото мнозинство. 11 на, госп... на колегата Ашвард за. Против. Въздържали се същото мнозинство. Отхвърля се. 12. Госпожа Берес. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. Ричард Ашвар. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. Госпожа Берес, докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. Госпожа Берес, докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 и 17. Можем ли заедно да ги гласуваме? Добре. Докладчикът е за. За. Против. 7 души, а, въздържали се, приемат се. 18. Можем ли от 18 до 22 да гласуваме заедно? Стига. Не може да бъде. За, против, Нека да направим електронна проверка. Мисля, че има мнозинство в подкрепа, но все пак. Госпожа Монис не е тук. Спокойно гласуваме електронно. Край на гласуването. 10 за, 27 против. Измененията се отхвърлят. Мислех си, че искам да гласувам за, но не искам да ме изхвърлят от НП. Изменение А на докладчик. След, измене, след заседанието с координаторите. Докладчикът господин Козловски, след като събра мненията на координаторите, препоръчва да се съгласим с позицията на съвета. За, против, въздържали се, приема се. 23 и 24 отпадат и преминаваме към крайното гласуване по електронен път Unblock. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. 30 за, 7 против, няма въздържали се. Поздравления на докладчика който доста работи днес. А сега нека да преминем към 19-та точка от дневния ред. Докладчикът е Салвадор Гарига. Става дума за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в Комунидат Валенсиана. Докладчикът е против. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Следващото, кой е за, против, отхвърля се. Третото на Ашвард. Докладчикът е против. Отхвърля се. А сега на Берес Четвърто, пето, шесто, седмо на Берес, може ли заедно да ги гласува на Анблок? Не. Можем да гласуваме Амблока 11 и 12. Не, не, едно по едно е по-лесно. И така, четвърто. За, против. Пето на Берес. Бере се, извинете. Приема се. Шесто за, против. Въздържали се, приема се. Седмо. Набере се отново. За, против. Въздържай се, приема се. Осмо. Берес е против него. Против. Въздържали се, Пада. Девето, пак на Берес, за, против, въздържали се, приема се. Десето на Берес, тук имаме две части. Виждате. Notes that poor end. Първото не се харесва на докладчика, кой е за, кой е против, кой е въздържал се. Пада. Втората част. Уволнените работници за, против, въздържай се, приема се. Единайсто отново на Берес. Докладчика е против за, против, въздържали се, приема се. 12 на Берес, докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. 13 отново на Берес, за, против, същото мнозинство, въздържали се, приема се. 14 на Алваро, моля гласувайте електронно. Електронно гласуване по 14-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 17 за, 16 против. Приема се. Номер 15 на Алваро. За, против. Въздържали се. Приема се. 16 на Ашвард за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 на господин Алваро за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 на Ашвард за, против, същ... Е, да, въздържали се, отхвърля се. И сега накрая Моля, гласувайте електронно сега. Край на гласуването. 31 за, 4 против, 0 въздържали се. Поздравление за докладчика. Сега минаваме към доклада на господин Фернандес. Докладчика е за първото. Какво става? Има ли някакъв проблем за някого? Is anything the matter?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 И така, ако нямаме 20 вече, тогава да гласуваме по 17. А, не, не съществува и то. Ah, got it. Sorry. Сега доклада на Вертман. Няма изменения под 20 и 17, които са свързани. Мобилизация на средствата от фонд Солидарност на ЕСЕ наводнение в Лигурия и Тоскана, но трябва да гласуваме едно общо гласуване без изменения. И така по 20 можем да гласуваме и двете всъщност заедно. И така, на 17, по 17-то. Кой е за? Така, повтарям. Това е а, мобилизиране на средства от фонда Солидарност на ЕСЕ, наводнение в Лигурия и Тоскана. Това са два доклада. Един е по финансирането, другия е по законодателната част и за това предлагам да гласуваме заедно за, против, въздържали се, добре, приема се. Благодаря ви. Извинете за грешката. А сега към госпожа Вертман. 21. И сега на Мазони. 22 за, против, а, нека да гласуваме електронно сега. Моля, гласувайте. 22 de мадам Мадзон. Изменение 22 на Мазони. Гласувайте, моля. Le vote est clos. Le vote est clos. 17 pour, 15 contre, abstention. Il est adopté par une courte majorité. 17 за, 5 против. Приема се. 8, 9 и 10. Заедно ли ще гласуваме? Не, е добре. 8 за, против. Въздържали се. Приема се. 9. За, против. Добре, нека да видим сега електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 17 за, 14 против. Приема се. Десето. Същият автор. Кой е за? Кой е против? Какво става? ЕНП против ли е? Да. Добре. 10 се отхвърля. 23-то. На Мацони. За, против. Въздържали се. Приема се. 11-то на госпожа Вертман. За, против. Въздържали се. Приема се. 24-то на Мадзони. За. Против. Нека да проверим електронно. Мисля, че имаме множество тук, но все пак. Нека да видим. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 14 за, 17 против, отхвърля се. Така, значи 12-то на госпожа Вертман се отхвърля. Чертон падо, падо. О, да, извинете, 24-то. Ами Вертман и Мадзони, да. Сега, 12. Кой е за? Докладчик е за. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 25 на Мадзони. Кой е против? Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 13, 14, 15 и 16. Да гласуваме ли заедно? Добре. 13. Кой е за? Против. Въздържай се, приема се. 14. За. Против. Въздържай се, приема се. 15. За. Против. Нека да проверим електронно. По 15-то, моля. Електронно гласувайте. Прекратете гласуването. 17 за, 15 против. Приема се 15-то. Сега 16-то на госпожа Вертман. За, против въздържали се, отхвърля се. 26 на Мадзони, за, против. Нека да проверим, не е съвсем ясно. 26-то, гласувайте електронно, моля. Прекратете гласуването. 18 за, 14 против, няма въздържали се, приема се. И сега точките от преамбюла Вертман. Трето. За, против, приема се. Четвърто. За, против, приема се. 18 на Мадзони. За, против, въздържали се, приема се. Десето, голямо, голямо Б, думата, а, групата на социалистите и демократите иска а, разделно гласуване. Нека да обясна. По първата първата част няма нищо лошо, но след това втората част твърде много се разширява приложното поле и за съжаление нямаме средствата за да осигурим действието. Така че по първа част сме за, по втора сме против. Voilà, on, on sépare le problème de l'abus d'alcool. D'accord. Part... Добре, значи няма проблеми с алкохолизма, така ли? By, by yeah. Alors, euh, première partie, qui est pour? И така, първата част, кой е за? Против? Въздържай се, приема се втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? а, не е сигурно мнозинството, така че моля ви гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Всички гласуваха. 16 за, 14 против. Приема се. И така. 8 не 19 на Мадзони като допълнение за, против, а не, нека да проверим електронно. Да видим какъв, какво е гласуването. Прекратете гласуването, моля. 16 за, 14 против. Приема се. Шесто на госпожа Вертман. Кой е за? 16. Шесто, да, извинете. Против. Отново трябва да проверим електронно. Шесто на госпожа Вертман. Всички гласуваха. Резултатът е 8 за, 24 против. А, като че ли са спали и други като мен, но нищо. 20 на госпожа Мадзони. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 21 Мадзони. Отново, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Седмо е от, оттеглено. И сега имаме голямо С с устно изменение на докладчика. Приема се. А сега предложението за законодателна резолюция. Първото за, против, въздържай се, приема се. Второто голямо А устно от докладчика. За, против, въздържали се, приема се. А сега устно изменение на господин Хаглунд от Алде. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гарега нещо обърка. 17 то на Юта Хаук като допълнение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И накрая окончателно гласуване, моля. Електронно, ако обичате, гласувайте. Гласувайте, моля. Така, всички гласуваха. 28 за, 3 против, поздравление на госпожа Вертман, но нея няма. И така, нека да преминем към а, програмата за потребителите. И започваме с 14. Кой е за, против, въздържали се, приема се. и трите изменения на докладчика заедно, за, против, въздържали се, приема се. А не мога всичко да поема едновременно. Докладчика е за предложеното от ферм, за, против, въздържали се, приема се. Значи 15, 16, 17 и 18. Не, не, не. По 19 и 20 виждаме, че докладчика е отбелязал против. Съвета днес прие едно решение за механизъм за альтернативно разрешаване на спорове. Знам, че е малко късно, но искам да се обърна към докладчика с, с молба да промени, може би, препоръката си. Юта реагира преди мен, но да видим докладчика какво мисли. Благодаря, господин председател. Аз ще запазя позицията, която съм отбелязал тук по 19 и 20, защото тълкуването на господин Ферм по позицията на съвета не е същото като моето тълкуване. Ние не сме на една и съща позиция с него, поради което аз като докладчика мога да кажа, че сме на различна позиция и това ще се отрази в пленарно. Ами ще трябва тогава превода, тълкуването от езикова гледна точка да бъде променено или хармонизирано между португалски и шведския. Така, сега точките от пребюла. 12 на ферм. За, против, въздържали се, приема се. 14, не, 4 на ферм докладчика за против приема си. Пето на докладчика за Тук има по пето и има устно изменение. Жозе Мануел по принцип говореше за създаването на изпълнителна агенция, която да се занимава с управлението на бюджета на програмата за потребителите. Неговото <laughs> предложение е, обърка се ораторката, значи прилагане на програмата за потребителите, а, не означава, че а, трябва задължително да се продължи функционирането на тази агенция. Това може да стане само след много подробен и внимателен анализ на разходите и ползите. Изпълнителната агенция съществува. Ако правилно съм разбрал Юта, а тя обича да обяснява нещата, но струва ми се, че с това пояснение, изменение 5 с устното допълнение трябва да бъде гласувано за, против, въздържали се, приема се. След това 13-то. Кой е за? Против. Трима против. Приема се. След това шесто на докладчика отново за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега предложение за законодателна резолюция. Първо е оттеглено, десето за, против, въздържай се, приема се, 11 на Хаглунд. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържай се, отхвърля се. Второ, второ и трето заедно. Добре, второ, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Трето, същия автор, кой е за? Против, въздържали се, приема се също, но с различно мнозинство. И така, Окончателно гласуване, моля електронно. Моля гласувайте, моля гласувайте. Още малко. Прекратете гласуването. 28 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега ще гласуваме на Козловски. Да, гласувахме на Козловски, Ненски, а сега на госпожа Карбайо. За всички ясно ли е? Значи, доклада на госпожа Кавайо, 11 и 12. За, против, въздържали се, приема се. 28 и 29 опадат. 13 госпожа Кавалю за, против, въздържали се, приема се. 300 на господин Ремек. Кой е за? Против. Въздържай се, приема се. 15 отпада. 31. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващите 4 са на Кавайо. Тоест 16, 17, 18, 19. Не, не. 16 е оттеглено, само че тук не е отбелязано. 16, 17, 18, 19, 20 е оттеглено. Може би вашия координатор нещо не го е разбрал. 16, 17, 18, 19. За. Двама против, трима против, въздържали се, приема се. 20 оттеглено, 32 за, против, въздържали се, приема се. 21, 22, 23 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така. 24 на господин Суста. За, против, въздържали се, приема се. 25 на господин Рамек. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето на госпожа Карвайо. За, против, въздържали се, приема се. 26-то на господин Ремек. Докладчик е против. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто, пето, шесто, седмо, осмо. Заедно може ли? Добре, чудесно. Не, така ли? Искате разделно гласуване по четвърто ли? Четвърто и пето заедно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Шесто, седмо, осмо. Добре. Шесто. Кой е за? Против. Въздържае се. Приема се. Седмо. За. Против. Въздържае се. Прието. Осмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 на Ремек. За, против, въздържали се, приема се. Девето на госпожа Карвайо заедно с устно 2 е, за, против, въздържай се, приема се. Десето на госпожа Карвайо, кой е за, против, въздържай се, приема се. И сега законодателната резолюция. Първо и второ заедно на госпожа Карвайо за, против. Трима са против. Въздържали се няма така на АЛДЕ устно изменение. Кой е за? Алде и няколко приятели, кой е против? Въздържай се, отхвърля се. Добре, свършихме, а сега окончателно гласуване – Гласуването започва по доклада на госпожа Карвайо. Моля, гласувайте. Гласувайте, скъпи колеги. Прекратете. 26 за, 3 има против, 1 въздържал се. Поздравление на докладчика. А сега доклада на господин Епинг. Статистическата програма. вод. Ами, Имат ли си всички списък за гласуване? 24-то, господин Гайер. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 25-то на Папа Станкос. С устно изменение да се махне в почти реално време и да се замести с възможно най-близо до реалното време. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26 на господин Гайер. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ако всички си вдигат ръката, ще е прекрасно. Инструкция du ППЕ, e, là, je... Oui. ЕНП някакви указания ли имате? Bon, je n'y Нищо не разбирам. Все пак електронна проверка. Non seulement ils ne, votent pas, ils ne lèvent pas les mains, mais ils n'appuient pas sur le bouton. Не само, че не вдигат някои ръка, ми не натискат и бутона. Начало на гласуването. Край на гласуването. 25 за, 3 <laughs> против. Bon, moi, je vais faire des votes électroniques systématiques. Да, така електронното гласуване ще ни стане практика. 26-то беше това, нали? Добре, 27 се отегля, 28 Гайер. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 14 на Епинг в две части. Първа част. Чрез последователни ефективни проверки. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. Всички суми платени съчетание с за. Втората част. Против. Мерси. Въздържали се, значи втората част се отхвърля. 15 на докладчика за. Против. Въздържали се, приема се. 29 на господин Гаер. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 30 на господин Алфонси. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Либералите какво правят там? По 300 измерение. За ли са или нещо друго? Или са против? Айде проверяваме. 300 измерения на господин Алфонси. Le е кло. Край на гласуването. 10 на 18 гласа отхвърля се. 31. Господин Гай, докладчикът е против. Кой е за? Против. Е, ЕНП казаха ли си думата? Е, ЕНП бяха за. А, благодаря за тази информация. Значи се приема. Точки от преамбюла. Второ изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се, приема се. Трето на докладчика за. Против. Въздържали се, приема се със същото мнозинство. 18 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис главно А за. Против. М -м, социалистите са против компромис, така ли? Въздържали се все пак се приема. Така стигаме до изменение пето на докладчика. За. Против. Въздържали се същото мнозинство за. Шесто е техническо, няма гласуване. Седмо на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Осмо и девето са технически по характера си, т.е. бележки, няма гласуване. 21 на господин Гайер, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Някой казва, че се отхвърля. Добре. Извинете. Проверяваме. Няма проблем. Към tout le към oui, comme tout le euh, като не си вдигат всички ръцете. Любът и клю. Край на гласуването. Ами да, вярно. 10 за, 18 против. Каква промяна? Това беше 21 изменение. Сега сме на 10 Съгласни ли сте? 10 за. Против. Въздържали се? Приема се. 22. Госпожа Вертман. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 11. На господин Епинг. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 12. На господин Епинг. За. Против. Въздържали се? Приема се. 23. На господин Гайер. Там докладчикът няма мнение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Законодателната резолюция. Първо изменение на господин Епинг с устно изменение. Сигнализират ми, че има грешка в устното изменение. Става дума за 2014-2017, а не 2018 година. 2014-2017 е правилно. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 16 на господин Гайер. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 17 на господин Хагунд. Съответстващо, но докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Окончателно гласуване. Електронно. Окончателно електронно гласуване. Начало. По доклада на господин Епинг. Край на гласуването. 28 на 1 гласа, плюс 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Сега можем да преминем към преводите. Je vois sur liste un rapport ferme. Je, je... Виждам доклад е, Ферм, обаче не виждам списък за гласуване. Няма ли изменения? Господин Ферм иска думата. Йоран. Да, трябва да гласуваме по споразумението на първо четене за проектните облигации. Е, изпратили сме и на вас, господин председателю, е, писмо от съвета, така че това можем да гласуваме. Всички ли сте видели писмото? Това е потвърждение на съгласието за проектните облигации. Поздравяваме Йоран с преговорите, които са проведени под негово ръководство. Това е писмо от господин Никелсен. Oui, en fait, on, on vote, on vote pas sur une... Е, вижте, не гласуваме по писма. Е, гласуваме по текстове. Съветът е, потвърждава даденото съгласие на тристранна среща. Добре, Юта. Можем ли да гласуваме? Кой е за това съгласие? Потвърждаваме съгласието. Е, кой е против? Един. Въздържали се. Благодаря ви. Поздравления на Йоран Ферм за проведените преговори. Сега мога да отговоря на датското председателство, че ние също потвърждаваме постигнатото споразумение. Сега стигаме до точка 29. Госпожа Грелие. Програма за е, обществени промени и иновации. Може ли двете първи изменения, които са стандартни, да ги гласуваме за? Кой е заедно? Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 20. Карл Хаглунд. Кой е за? Докладчикът е против. Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Компромис главно А, казва се, виж по-долу. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Сега. 21 е обхванато, 22, 23 е обхванато също от компромиса но не и четвърто. Значи госпожа Грели е внесла изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето. Даниелсен. Докладчикът е за. За, против, въздържали се, приема се. Това е 24-то изменение. 25-то на Ашвард. Сусно изменение от докладчика. Да се заличат думите и за да бъде сведено до минимум отражението върху бюджета на програмата. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Приема се. Пето изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 26-то на господин Алфонси. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 27 Ани Ансен. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 28. Козловски. Докладчикът е против. За. Благодаря против. Благодаря. Въздържали се. Предпочитам да проверим. 28 изменение. Проверяваме гласуването по 28 изменение на господин Козловски. Край на гласуването. Живот клюв. Край на гласуването. 18 на 10 гласа. Приема се. Шесто на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Седмо е отеглено 29-то на Ашвард. Докладчикът е против. Кой е за? <laughs> Авторът. Против всички останали. Отхвърля се. Осмо се оттегля. Компромис главно Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към десето изменение на госпожа Грелие. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30 се оттегля. 33 на Ашвард. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Единайсто изменение. Грелие. Кой е за? Против. Отеглено е, но не е посочен. Председателят. Не, не ми е казано такова нещо. Отхвърли ли се, т.е. отеглено ли е 11-то изменение? Не, не, не, не, грешите. Социалистите и демократите ми казват, че 11-то е оттеглено, значи не гласуваме. Понеже става дума за е, езикова корекция. 13-то е оттеглено. 34 на е, Козловски за. Против, въздържали се, приема се. 35 на Франсуа Алфонси. Докладчикът е за. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 36 на Козловски. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 14 на госпожа Гралие, за, против, въздържали се, приема се. 37 на Козловски, докладчикът е за, против, въздържали се, приема се. 15 на госпожа Гралие, е за, докладчикът явно подкрепя, кой е против, въздържали се, приема се. 38 на Козловски, Първа част се оттегля. Втора част от комисията може на основата на оценката до края. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се втората част. 39 и 40 на Ашвард. Може ли анблок да гласуваме? За. Ма, господин Ашвард го подкрепя Гуе. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Последните четири изменения на докладчик Анблок могат ли да бъдат гласували? Е, хубаво. Щом казвате 16. За. Против. Въздържали се? Приема се. 17. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 18. За. Против. Въздържали се, приема се. 19 за. Против. Въздържали се, приема се. Окончателно гласуване с електронна карта. Като е, гласуваме на едно доклада и законодателната резолюция. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 25 на 3 гласа, без въздържали се. Поздравление, госпожо Гралие! Сега можем да преминем към преводите. Alors, euh, et d'abord les virements de Francesca. Най-напред за Франческа. Всъщност, казват ми, само има искания за преводи от Франческа. Alors, Francesca, je vous donne la parole. Давам думата на Франческа. Pour le, le DEC. Ehm, si tratta di una riserva da... Благодаря, господин председател. Става дума за милиони и половина евро, част от бюджета за 2012 година. Има условия за тяхното освобождаване от бюджета за 2012 година. Условията са следните. Първото е Европейската служба за наймане на служители да направи оценка на разходите, които прави в момента както и на разходите, които се предвижда за следващите три години. Следващото условие, е, второто условие е да си сътрудничи с Европейския парламент и да има възможно най-добра прозрачност при процедурите е, за избиране на служители. Тези две условия са изпълнени, вече предоставено много информация съвсем не случайно включихме изискването да се проведе диалог, така че ако колегите са съгласни, можем да се съгласим. Що се отнася до ДЕК 8, но отново става дума за резерв, но различен резерв, различна сума. 4 милиона и половина близо този път. Този резерв бе включен в бюджета за 2012 година за бюджетния ред за мултимедиите. Имаше конкретни условия за освобождаването на резерва. Първо, необходи... имаше изискване паневропейската телевизионна мрежа да заработи отново. Имаше и изискване за повече прозрачност за да се освободят средствата. Искахме всички договори в мултимедийните институции да станат публично достояни. Може би най-важният елемент в политически план е комисията, бе изискването комисията да представи цялостна комуникационна стратегия. След изискването да се освободят средствата от резерва. Комисията ни предостави положителна информация и госпожа Пак, председател на Комисията по култура в Европейски парламент, написа писмо по въпроса. Не знам дали всички са го получили, но според госпожа Пак, нейната комисия, която е водеща, смята, че условията са изпълнени и средствата могат да бъдат отпуснати. И така, тъй като те или иначе именно Комисията по култура бе поискала да има резерва, ние се съгласихме. ДЕК 9 е малко по-чувствителна тема. Тук говорим за една голяма сума пари – която част от възстановяването, плана за възстановяване на програмите за научна дейност, за сътрудничество в областта на здравеопазването, продоволствието, рибарството, нанотехнологиите и производствените технологии. Тези средства трябва да бъдат отпуснати. Европейският план за економическо раз възстановяване трябва да получи 4 милиона и 850 хиляди евро от сега до следващия ноември, като тези средства трябва да се извадят от плана за економическо възстановяване, за да може да се покрият всичките три, е, и трите бюджетни реда. Същевременно по ДЕК 9 проведохме първа размяна на мнение, съвета даде своята позиция, която е променена спрямо първоначалната му позиция по предложението на комисията. Като цяло, съветът е против освобождаването на повечето от тези средства и по-конкретно е съгласен да се даде зелена светлина само за освобождаване на средства за крайни и междинни плащания, но не е съгласен да се освобождават, отпускат средства за предварително финансиране на проекти. Тоест ще има намаляване от близо 500 милиона на 147 милиона. Много жалко е това, тъй като ако вярваме на оценката на комисията, пък ние се доверяваме на комисията, в документ, изпратен от комисията, се казва колко е трудно да се използват средствата от е, плана за възстановяване. Така че тук има политически затруднения, има плащания, които ще останат блокирани. За това би било много полезно да се използват тези средства във връзка с програмата за сътрудничество. Съветът обаче е против и намалява средствата от 500 милиона на 147. Моето предложение е да се въведе известна гъвкавост в бюджета и да се одобри предложението на комисията. Направих това предложение и миналия път. От тук нататък трябва да поговорим и за начина по който е, доклад на господин Гарига се отнася към бюджета. 1 е, милион и 630 хиляди отиват за комунитет Валенсиана, 31 е за пазара на труда, много хора са били съкратени и към тях се насочват средства. Така че това е. Благодаря ви. Предлагам да гласуваме е, днес. Благодаря, госпожо докладчик. Напълно ясно обяснихте за какво става дума. Също времено имаме различни преводи, в които се засягат различни проблеми. Има трима желащи да се изкажат. Извинете, Франческа, искахте да добавите нещо. Да, господин председател, извинявам се. ДЕК 13 не е включен дневния ред. Става дума за 40 милиона – чиято цел е да бъдат насочени към спешните ситуации в Сахара, липсата на храна, липсата на вода, така че всичко това трябва да се включи в бюджетни ред за хуманитарна помощ за спешни ситуации. Около 40 милиона евро, за това става дума. Благодаря, Франческа. Това бе споменато по време на заседанието на координаторите. За съжаление, когато възникват подобни хуманитарни кризи, това се случва един път годишно и комисията предлага да има резерв от 40 милиона евро. След един месец за следващото ни заседание все още е, не, не са били проведени консултациите с нас – но тъй като няма време и е спешно, решихме на заседанието на координаторите да включим този въпрос в дневния ред и е, да се гласува поне индикативно е, и вече формалното гласуване ще бъде на 20 юни. Два желащи да се изкажат. Господин Хартон, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искал да направя тук един коментар за превод 9. Това, което забелязах, е, че изглежда няма голям интерес към улавянето и съхранението на въглерод и за възобновяеми източници на енергия, както и по-конкретно вятърната енергия. Уж има интереса, много от средствата са останали неосвоени. Доста впечатляващо е това господин Хартунг е прав. Точно това казахме вчера и на комисарят. Сидония, заповядайте. Имам един въпрос, свързан с DEX 7 и EPSO. Мога ли да го задам? Аз проявявах голям интерес за създаването на тази, този резерв. Има ли някой, който представлява ЕПСО тук в залата? Имам конкретен въпрос към ЕПСО. Първо искам да благодаря на ЕПСО за това, че ми предостави проучване, което е било назначено от ЕПСО, така че можах да го разгледам. Но тук става дума за един конкретен въпрос. Аз бях задала а, конкретен въпрос, а е, в проучването няма договор, а, отговор. Става дума за това колко струва средно наймането на един кандидат. Отговор няма. А пък, тъй като Епсов е споменал това в своите разяснения, Нека да го обясня на полски, тъй като с всичко разполагам на полски. Това, което виждате в разяснението е приложено към превода и може да се стигне до грешки. Не искам да използвам думата манипулация. Може би не разбирам всичко достатъчно добре. Сега нека да видим. Имаме разходи за наемане на служители и можем да ги сравним с цените на, на емане на юристи в други европейски институции. 740 евро на наето лице са разходите, Направихме сравнение с цените за наемане за други организации. Единайсет евро на лице, което е наето, а не за всички потенциални кандидати, защото на човек, включен в списъка на резервите, цената е около 800 евро. Разликата е голяма и мисля, че трябва да разберем повече тук. И по-конкретно, моят въпрос е колко точно струва да се намери държавен служител за европейските институции и как се сравняват това с разходите на други подобни институции. Председателят, благодаря Сидония. Можете ли да се представите? Давам думата на представителя на ЕПСО. Благодаря, господин председател Дейвид Барфил, директор на ЕПСО. С удоволствие ще ви разясня въпроса. Въпросът е ключов и бе повдигнат от Сметната палата, когато бе проведен одита на ЕПСО, след като, много скоро след като поех своята длъжност като директор. Вярно е, че е, първоначално не разполагахме с тази информация. Налагаше се първо да е, направим разчет на собствените си разходи и след това да ги сравним с тези на други институции. За това поръчахме това проучване, което бе направено с много различни организации. Различните организации наймат по различен начин, но ако се опитаме да сравним подобните институции, като цяло 11 446 евро е, е Е цената за наемане в е, е, средностатистическата в една голяма организация. При нас е 8540. По-рано, преди 10 години, е била близо 11 000 евро, така че вече цената е паднала. Има малка допълнителна, малък допълнителен разход при свалянето на лице от списъка на резервите, но това не е разход за ЕПСО, а за институцията, която го прави. Има повече хора в списъка на резервите от свободните позиции. Да, действително това е вярно и бе повдигнато от Сметната палата. Затова през последните 4 години в ЕПСО се опитваме да направим така, че да има по-голямо съвпадение между броя на кандидатите, включени в списъка на успелите кандидати и е, броя позиции, които се освобождават. За това вече работим с график годината, е, е, година по година, за да има много по-голяма близост между броя на кандидатите, които могат да бъдат допуснати до списъка на резервите и позициите, които са отворени. Тоест, целта е, е да се доближат бройките, като същевременно се остави и възможност на институциите да избират. И така, близо 8500 струва средно наемането на един служител за институциите. А, ако този служител служи, работи за институциите през цялата си кариера, той ще получи 3 милиона евро средно статистически, така че виждате как се сравняват сумите. Опитваме се да сравним как стоят нещата в всички елементи на институцията, за да сме възможно най-ефективни и поемам ангажимент да, се стигне до допълнителни спестявания за в бъдеще. Благодаря, Сидония. Искаш ли да направиш коментар? Благодаря ви много за обяснението. Много добре обаче знаете какъв е въпроса и всъщност не успяхте да ми отговорите. Тук се опитваме да направ... сравним средното. Колко струва е да се включи лауреата, лауреат в списъка? Тези лауреати не се наемат. Това са различни суми може да се намали цената на наемане на едно лице, като се правят по-дълги списъци на лауреати. А, така че, а, и в крайна сметка, тъй като не ЕПСО е крайният наемател, мисля, че тук има методологично методологична грешка. Не, не съм сигурна, че е приемлив аргумента, че струва 3000 евро по-малко наемането на едно лице в европейските институции, от, отколкото струва в други а, международни а, организации. Аз знам, че спадат разходите на ЕПСО, но честно казано доста се изнервям, когато по такъв начин ми се отговаря и се предполага, че нищо не разбирам. Искам да знам колко струва да се наеме човек, а не колко струва да влезе някой в списъка на резервите, ако поради методологични причини няма как да се направи, тъй като не вие сте крайният наемател, тогава трябва твърдо да се заяви, че не може да се направи оценка. Защото не може а, да сравняваме 8000, тези 8000 и половина, които споменавате, с 11 000, тъй като процедурата е различна. Um, Искате ли да направите коментар? Да, съвсем накратко. По никакъв начин не се опитваме да хвърлим прах в очите на когато да била. В проучването се разделят наетите лица и подбора на лицата, така че се опитваме да сравним сравними елементи. Права сте, ако броят на лауреатите е по-висок от тези, които са наети, цените стават по-високи. И вече 5 години се опитваме да намалим тези разходи. Преди 2007 година е, нямаше стратегическо планиране. Просто се връщаха към нас и ни се казваше, е, можете ли да подберете близо от еди колко си хора, съвсем приблизителни цифри, които изобщо не отговаряха на позициите, които се освобождаваха и близо 70, 67% от хората бяха а, е, от лауреатите бяха назначавани, а сега по средство стратегическото планиране се спря публикуването на конкурси с списъци на лауреати, които не отговарят на търсенето и а, вече се наближаваме много повече до търсенето. Цената е да се направи подбор на кандидати, които отговарят на 120% от очакваните потребности. 20% отгоре са, тъй като някои от успелите кандидати могат да решат да не приемат предложената работа по една или друга причина. Така че целта е цената на наемането да отговаря възможно най-близко на, възможно най-добре на цената на подбора това става все по-възможно, но по-рано не ставаше така. Ми, в миналото сме губили доста усилия, подбирали сме кандидати, които не са били необходими. И се надявам, че а, ще продължим през следващите години да намаляваме тази разлика и цената на подбора да е почти същата като цената на наемането. Благодаря. Много, казва председателят. И така, сега по преводите един след друг. Започваме от ДЕК 7. Обсъдихме го вече. Докладчикът препоръчва да дадем зелена светлина за, против, въздържали се, приема се. ДЕК 8. Чухме обяснението на председателя на Комисията по култура. Това ни е било изпратено. След това обяснение има положително мнение на докладчика за, против, въздържали се, приема се с един глас против. Девето го оставяме за накрая. Тук става дума за много важен политически въпрос. По 10 гласуваме мобилизиране на фонда за Валенсианската община за, против, въздържали се, приема се. И така, преминаваме към ДЕК 13, хуманитарна помощ. За, против, въздържали се, Приема се. 9. Както каза нашия докладчик, това е доста голям трансфер. И доста се изненадахме преди няколко дена да научим, че има средства, които ни позволяват да финансираме някои от бюджетните кредити за поети задължения, които са необходими. Те идват от, от Европейската програма за възстановяване средства, които не са били използвани преди 3 години, а и те имаха за цел да се справим с економическата рецесия след срива на Lehman Brothers. Представете ли си, тези три пари сме ги имали три години. Казва се, трябва да се пари в бюджета, за да се а, осигури економически растеж. Това е част от а, една европейска програма от близо 200 милиарда евро, така че тук а, се е работило с поглед напред, Съделени са много средства, включително 500 милиона за две години и две години по-късно разбираме, че 10% от тези бюджетни кредити не са били използвани. Вчера проведохме работна среща с комисаря Левандовски за необходимостта от бюджетни кредити за плащане. Говорихме за това къде са проблемите, по кои бюджетни редове, какво се случва. знаете, че казахме това и когато преговаряхме по бюджета за 2012 година, защото видяхме, че един от начина да се оценят бюджетните кредити и заплащания бе да се разгледат цифрите на комисията, с които обаче съветът не бе съгласен и се стигна до поставяне на условия. И така, ние а, не знаем реалните цифри, но знаем какво представляват. И така, зададохме въпрос на комисаря Левендовски, попитахме как така изведнъж 500 милиона евро от програми, които трябваше да са били финансирани още от преди 3 години, не са били използвани. Той ни е, предостави списък, който трябва да разпространим и каза, че програмите, по които не са постигнати резултати, често са програми, по които работят две или повече страни, като газопровода на Буко или някои транспортни връзки за, прех... за пренос на енергия или на стоки е между, да кажем, европейска и северноафриканска страна. Интересно е всичко това, защото трябва да си извлечем полките, що се отнася до мерките за периода 2014-2020 година. Мисля, че е ясно и тук тази сутрин засегнахме темата, когато говорихме по доклада на господин Вон – за правното основание за териториално сътрудничество между държавите членки. Сега се сблъскваме с проблеми, опитваме се да става ясно, че има проблеми при програмите, които включват няколко държави членки. Има политически проблеми, има и процедурни и административни проблеми. В Европейския съюз нещо, което вече зависи и от нас и от държавите членки. Трябва да се извлекат всички полки – от това, че преди 10 години сме взели решения, но резултатите са разочароващи. Толкова от мен, това е личният ми коментар и така. Както каза докладчикът, съветът прие само една част от този превод, тъй като смята, че трябва да се намалят бюджетните кредити и заплащания по добре известни причини. Знаем за какво става дума ако се иска превод и ако има различно мнение на два, двете подразделения на бюджетния орган, тогава се приема по-низката сума. Нашият докладчик предлага да се съгласим с предложеното от Европейската комисия 485 милиона. Ако не, ако подкрепим предложението на комисията, може да постигне резултати, но всяка политическа група може да гласува както реши. И така, моля гласувайте за. против, въздържали се един въздържал се, господин Хартонг. Записваме си и така. Преводът е одобрен. Real time, comme des ordinateurs. On m'informe que nous venons par l'électronique. Така, сега. Тук що получихме електронно съобщение, за това, че сега нашето гласуване има правна стоеност. Франческа няма други преводи, за които да говори. Мони Колме изчезна, защото решихме да отложим Европейския дом. И така по този начин изчерпахме дневния ред, така че